La seduta е aperta. Заседанието е открито. Господин Верховщад. La semaine dernière, nous avons Мината седмица, за съжаление, научихме тъжната веста за кончината